Colleagues, take seat, please. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Искам да помоля всички да заемат местата си. Моля за тишина в залата. Имаме постигнато съгласие с представителите на медиите. Те ще могат останат първите две минути, докато трае изказването на кандидата за комисар. След това ги молим да напуснат тази зона. тъй като депутатите няма да имат видимост, няма да виждат кандидата и той няма да ги вижда. Добро утро на всички! Искам да приветствам най-сърдечно кандидата за комисар Пиер Московиси на това изслушване пред Комисията по економическите и парични въпроси. Както знаете, целта на това изслушване е парламентът да упражни правото си при одобряването на колегиума нови комисари както и да помогне на комисията да направи оценка дали кандидата има квалификацията да бъде член на колегиума и да изпълнява функциите си по ресора, който му е възложен, в съответствие с основните насоки за одобряването на комисията, приложение 16 от правилника, парламентът прави оценка на кандидатите от гледна точка на общата им компетентност, ангажираност към европейската идея, лична независимост, както и познанието им по съответния ресор, комуникационните им умения. Ние отчитаме и новия политически характер на този състав на комисията затова поставихме въпрос как възнамеряват да изпълнят стратегическата програма на комисията чрез съответния портфел. Преди изслушването кандидатът отговори в писмен вид на въпросите, които му бяха изправени вие разполагате с отговорите на всички официални езици и съгласно процедурата той представи също и декларация за финансовите си интереси. Комисията по правните въпроси няма възражения относно тази декларация. Сега бих искал да поясня как ще протече дебата. Кандидатът ще направи устно изказване не по-дълго от 15 минути. Той ще разполага и с 5 минути на края на изслушването за заключителни думи. След встъпителното изявление ще има възможност за 45 въпроса от евродепутатите. Всеки по 3 минути ще разполага една минута за въпрос и две за отговор. Първо ще дадем думата на представителите на политическите групи и на независими кандидати, за да могат всички да зададат своите въпроси. Строго ще следим да се спазва регламента от 3 минути за въпрос и отговор. Искам също да кажа, че има превод на 23 езика. Всеки от ораторите може да използва собствения си език. Това, което казвате, трябва да бъде преведено, за това ви моля да не говорите прекалено бързо. Искам също да ви кажа, че а, този дебат ще бъде предаван на живо на веб-сайта на парламента. На него може да намерите по-късно и видеозапис на изслушването. Преди да дам думата на към комисари, искам да припомня, че задачите, които му се възлагат, са много отговорни, тъй като пред нас има много предизвикателства. Трябва да реагираме на економическата криза, да променим сегашната рамка за економическо управление, за да постигнем верния баланс между стабилността и растежа. Комисарият, ако бъде одобрен, ще трябва да направи така, че през идните месеци комисията да направи оценка и преразглеждане на пакетите от 6 и 2 законодателни акта, прияти при предходния мандат, също да положи усилия за възстановяване на доверието, както и да допринесе за растежа и заетостта. Също приносът, който ще даде за пакета, обявен от господин Юнкер за пакет от 300 милиарда евро. Освен това, той трябва да гарантира стабилността и интегритета на економическия паричен съюз. Сега позволете ми да дам думата на кандидата за комисар Пьер Московиси за изказване на под